да работим. Благодаря. Сега започваме с първия кръг въпроси, дългите въпроси. Давам думата на Питър Лис. Благодаря, господин председател. Господин комисар, предложен за комисар, вие говорихте за нашите общи ценности. Бих искал да се спреме на два въпроса. Клонирането на животните. Първо. Знаете, че парламента излезе с много предложения, а предложението на комисията бе много критикувано. Е, какво смятате да предприемате по въпроса за планирането на животните? И второ, търговията с човешки органи. Знаете, че приехме законодателен законодателни решения свързани с стволовите клетки и други а, органи. Можете ли а, да ни кажете какви инициативи ще предприемете в тази насок? Сега ще започна с втория въпрос. Що се отнася до а, стволовите клетки и тъканите? Аз ще изтъкна записаното в хартата за основни права. Там се казва, че човешкото тяло и човешките органи не могат да бъдат обект на търговия. Аз наистина считам, че по силата на хартата на основните права решението е очевидно колкото до клонирането на животни с цел производство на хранителни продукти, смятам, че проблема е сложен и парламента и широката общественост имат различни мнения по въпроса, така че трябва да бъдем много предпазливи. Колкото до направените предложения, аз ще се стрема към постигане на компромис. Знам какви са позициите на парламента и ще работя за по-нататъчно намиране на решението. Питър. Благодаря. Що се отнася до а, забраната за търговия с човешки органи, разбира се, надявам се, че ще е, приемеме необходимите изменения в законодателството. Колкото до клонирането на животните, представете си, че днес кажем, че е, предложението на комисията не е достатъчно задълбочено. А, ако станете комисар, ще приемете ли промени в е, предложението и ще приемете ли а, е, предложенията на парламента. Той ще промените ли законодателството? Ще бъда е, честен. А моята роля ще бъде роля на координатор. Да ще се опитам да постигна компромис между различните становища. Готов съм да направя задълбочен анализ на всички предложения по този пакет и да, за да намериме най-доброто решение. Разбира се, решението ще е плод на работата на целия екип, защото комисията е екип. Така че а, а, ще продължа да работя под вас. Господин Хрота. Благодаря. Господин Андрио Кайтис, вие говорихте за достъп до добро здравеопазване. Това ще бъде един от вашите приоритети като комисар. Здравеопазването не бива да се приема за даденост. Как смятате да подобрите здравеопазването? Една част от решението трябва да се търси в трансграничното здравеопазване. Вече имаме законодателство, което предстои да влезе в сила. Аз самият съм от граничен регион, но винаги е трудно на практика това да стане. Защо изпълнението е винаги толкова трудно и вие като комисар как ще помогнете за по-доброто изпълнение? Какво конкретно ще предприемете? Тук става дума за въпрос, който е свързан с доближаването на Европа до гражданите. Въпросът е неотложен. Не можем да чакаме повече. Директивата беше приета през октомври 2013 година. Измина една година и тази директива трябваше да се транспонира. Трябва да видим какво става и ако е необходимо да започнем процедура за нарушение. Не можем повече да протакаме мога да говоря надълго и на широко и да кажа, че трябваше да се създават национални консултативни центрове, информационни центрове, конкретни критерии, информация трябваше да се подготвят, въпроси свързани с процедури за възстановяване на направените разходи. Въпросите са е, обхватни, но преди всичко ние трябва да започнем от някъде. Можем да търсим много примери в е, Литва, в е, Испания. Хората, които живеят в е, гранични региони, понякога трябва да пътуват 80 км за да отидат в другата страна, понякога 20 км в другата страна. Трябва да намерим по-бързо решение и то бързо. Що се отнася до трансграничните предизвикателства, епидемии и прочие, въпросите са обхватни и действително попадат в председателят Матиас няма допълнителен въпрос. Ако няма, давам думата на колегата Гирлинг или колегата Пиека ще се изкаже. Не, госп... колегата Гирлинг. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че се забавих. имам въпрос относно онова, което се твърди в различните лекарства за съответните въздействия и в храните, освен това. Много често има доказателства за това, че има конкретно въздействие върху здравето, но методите на комисията не са особено успешни. Ето защо има нужда от подобрение. Тук настоящия комисар го каза на няколко пъти и пред мен лично. Затова искам да попитам следното. Смята ли комисията да работи с всички заинтересовани страни, за да се преразгледа процеса? Той трябва да започне през 2015 година комисаря ще се придържа ли към графика и би ли казал какви са приоритетите му? Дякую. Iš tiesų, aš kaip Благодаря. Като номиниран за комисар, не мога да кажа колко проблеми има в регламента. Ще ми отнеме време да се запозная с подробностите, но като лекар знам, че мерките за, за превенция, за профилактика са изключително важни. Те представляват кръгълен камък и създават а, допълнителна стойност. Не на последно място за Европейския съюз. Компетенциите на държавите членки са доста е, големи и имат те широки правомощия. Можем да разгледаме положението и да видим по какъв начин може да се окаже принос, за да може решенията да имат е, добавена стойност и за да може решенията в държавите членки и в Брюксел да са с една и съща насоченост. Готов съм да чуя позицията на всички с цел да се намери компромис. Аз винаги съм проявявал откритост. Познавам много добре някои области от здравеопазването, други не толкова добре. Готов съм да работя с държавите членки, за да разбера какъв преглед точно трябва да се направи, Готов съм да разговарям с всички заинтересовани страни, за да може процеса да бъде по-демократичен и по-открит. Всички трябва да сме партньори, за да може превенцията и високите стандарти в здравеопазването да станат стандарт и цел за всички. Мисля, че ако работим така, след 5 години ще успеем да подобрим здравето на гражданите. Госпожа Гирлин, допълнителен въпрос. Да, ще се придържам към същия въпрос, защото не получих отговор. Аз попитах за прегледа. Прегледа трябва да започне през 2015 година. Независимо от това как ще работите с държавите членки, тук се засяга парламента, защото ние представляваме гражданите и ние имаме проблем с този регламент. Затова искам да попитам, ще се придържате ли към този определен график? Mano atsakymas labai sažininga? Е, моя отговор е пределно е, открит и честен. Трябва да се придържаме към дневния ред. Естествено, ще разговаряме с парламента. Сега не мога да кажа кои области са по-проблемни, но съм готов да се придържам към графика и да разговарям с парламента. А по време на процеса на преглед ще вземем общо решение. Adesso per eh, il gruppo ALDE... La... Групата ALDE давам думата на Фредерик Рейс. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин номиниран комисар. Ще ви задам въпрос, свързан с ОГЕ. ГМО според последните статистики на Евробарометър от 2010 година, но в крайна сметка цифри, цифрите говорят сами по себе си. Само 21% от европейските граждани смятат, че генно модифицираните продукти са здравословни за а, европейците. В а, писмото, което ви бе изпратено от а, господин Юнкер, се е написано, че трябва да се вземат мерки и в следващите 6 месеца. Той в Страсбург преди е, няколко месеца е, заяви своята амбиция да разреши този проблем. Аз бих искал да знам какво мислите вие, как тълкувате своите правомощия, как ще дадете дух на тази, ще облечете в е, действие тази амбиция. Какви ще бъдат вашите действия за разрешаването на този проблем? Очаквах този въпрос, защото наистина той е част от правомощията, които евентуално ще упражнявам. И вероятно новата комисия ще започне работа от 1 ноември нататък и от самото начало ще трябва да се вземат съответни мерки и се преразглежда, преразгледа целият пакет от правила свързани с разрешенията на ГМО комисията би могла да взема решения, като примерно не зачете мнението на дадена държава и забрани издаването на разрешение. Но аз от друга страна смятам, че трябва да се е, запази суверенитета и решенията да бъдат взети не е, на основата на желанието на държавата членка, а на научни доказателства. От самото начало на преразглеждането на законодателството ще въвлеча е, парламента, който да участва и който да прави съответните предложения. Вие споменахте че може би някои държави членки ще се противопоставят, но нещата са отишли много по-далеч. 19 държави членки се противопоставят на тези разрешения, така че независимо от вашето мнение, независимо от нашето мнение, в момента положението е блокирано. Така че не смятате ли? че всъщност тези проблеми, проблемите с ГМО биха намерили по-целесообразно решение на национално и дори на регионално равнище. Да, разбрах посоката на вашия въпрос. Наистина, производството на ГМО в Европа е проблемно и от етическа гледна точка. Европа е континент, в който ние искаме да запазиме биологичното разнообразие и ако и не не би било редно да нарушаваме е, създалия се баланс. Това би било опасно. Затова смятам, че проблема е от изключително е, значение. Колкото до практическите мерки, е, позициите на държавите членки са ясни. Е, този проблем е в е, е част от правомощията на държавите членки, но има и много проблеми свързани с е, трансгранично решение, така че трябва да наблягаме на първо място на субсидиарността. Колегата Конечна има думата. Господин кандидат за комисар, във вашето писмо и във вашите писмени отговори правилно казвате, че е стандартите за безопасност на храните в Европа са най-строгите и казвате, че за вас е приоритет тяхното запазване. От друга страна, предстои да сключим споразумението за търгови инвестиции с Съединените щати. Там остават много открити въпроси, много нерешени въпроси. Според мен това е много рисковано споразумение от гледна точка на здравето е, и живота на гражданите в Европа. Като комисар, как ще попречите за създаването на пречки пред високите стандарти на качеството на храните и безопасността на храните и здравеопазването в Европа. Гражданите на Европа не искат това да бъде поставено под съмнение. Като лекар Отговорът ми е не на каквото и да било снижаване на стандартите за безопасност на храните или стандартите за здравеопазване. Това е и много ясна позиция на избрания председател на Европейската комисия. Той казва, че никога няма да пожертва безопасността на храните и здравето на гражданите в интерес на търговията. Аз лично тук не мога да правя компромиси, независимо от това дали става дума за хормони в месото или а, използване на хлор в пилешкото месо Отговорът е един и същ. Стандартите в Европейския съюз са най-високите. И е, Европа е пример за това как се защитават гражданите е, в е, индустриали... днешния индустриализиран свят. Благодаря. Госпожа Конечна, благодаря ви за отговора. Приемам го като обещание и ангажимент и се надявам да се придържате към него. От друга страна, задачата ви няма да бъде никак лесна. Имам още един въпрос, може би е по-различен, но и той е свързан с безопасността. Въпросът е в Европейския съюз се продават различни видове храни с различно качество. Това въжи особено за Централна и Източна Европа. Какво ще предприемете срещу фирми, които предлагат храни с различно качество а, и отговарящи на различни норми в различни страни на а, Европейския съюз? Какво ще предприемете тук? Трябва да кажа, че стандартите за качество на храните в Европейския съюз въжат за целия Европейския съюз. Ние говорим за общи стандарти. Говорим за задължението тези стандарти се спазват в Полша, Литва, Португалия и навсякъде другаде, тъй като няма альтернатива. Така че ние трябва да говорим за активна и а, строга система а, за контрол. Разбирам въпросът ви за Централна и Източна Европа и храните, които влизат в тези страни. И всички въпроси, имащи отношение към това, не можем да пренебрегнем този въпрос. Случва се понякога да има разминаване между стандартите. Понякога има известни граници в рамките на които стандартите се прилагат, но мога да ви обещая, че това е област, в която ще бъда много активен. Сега от името на зелените колегата Барт Стайс. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. Беше зададен току-що въпрос за мащабното търговско споразумение с САЩ. Чух вашето обещание, че няма да правите компромис с безопасността на храните. Всички знаят, че комисията няма изведнъж просто така да оттегли директивата за хормоните или пък законодателството свързано с ГМО. Тук не говорим за съществуващо законодателство само. Говорим и за бъдещо законодателство. И тук имаме проблем. Предишната комисия на господин Барозо направи предложения, свързани с хлора и е, млечната киселина. Имаше предложение за клониране, използването на месо от е, клонирани животни. Всичко това се разглежда и в комисията ИТРЕ, тъй като има натиск за водене на преговори. Какво ще направите вие и какви инструменти ще използвате, за да не се огънете пред исканията? Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad mums. В началото бих искал да обърна внимание на нещо, което е изключително важно за всички нас. Прозрачността на преговорите. Преговорите трябва да са пределно прозрачни и да не се крие нищо. Следва да се уверим, че всяка глава от преговорите всеки етап от преговорите ще бъде под контрола на Европейския парламент. Когато се сключи споразумението, то трябва да бъде ратифицирано от националните парламенти и от Европейския парламент. Мисля, че няма как да не се отчете позицията на водещите комисии Комисията Агри естествено е водеща, но има и други е, комисии. Не може те да бъдат пренебрегвани. Е, никога няма да променя своите принципи. Това е, е и в основата на моята професия. Аз съм лекар, положил съм Хипократова клетва и никога няма да се огъна когато става въпрос за, за стандарти, за, за хигиена, за физиология, това ми е познато. Моята позиция е пределно ясна. Трябва да сме предпазливи и наблюдателни. Е, е, е, господин Стас, благодаря, господин кандидат комисар. Нека тогава да взема повод от въпроса на господин Лизе. Заедно с господин Лиза и някои други колеги присъствахме, когато се разглеждаше законодателството за новите храни. Там се говори за това какво трябва да се прави с храни от клонирани животни и техното поколение. Парламента беше ясен. Искаме ясно етикетиране, искаме предложение от комисията в това отношение. Имаше предложение от комисията, видяхме там обаче с голямо очудване, че няма нищо за етикетирането. По едно или две досиета правните основания бяха такива, че ние като парламент въобще бяхме изключени от съвместното взимане на решение. Казахте на господин Лиза, че искате да сте честен посредник и да работите за компромис между заинтересованите страни. Не може ли тогава да оттеглите тези предложения и да предоставите нови предложения за клонирани животни и месо от тях, за да започнем от самото начало, на чисто? В този конкретен случай трябва да кажа пределно ясно и честно. Не мога да обещавам предварително тъй като не съм имал време да анализирам въпроса. Първо трябва да видя дали може да се подобри това предложение, защото клонирането е много сложен въпрос от етична гледна точка, от биологическа гледна точка. Много сложен е въпрос и за етикетирането, на животни от второ и трето поколение. Така че аз съм готов да обсъдя всички позиции, защото иначе е, това ще наруши принципите ми на лекар. Мога да ви гарантирам, че ще направя преглед на, на цялото досие. Е, адесо пер... Сега давам думата на колегата Макворонис за Европа на Свободата и демокрация. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, първо бих искал да ви пожелая добре дошъл и да ви пожелая успех. Като бивш министър на здравеопазването, в качеството си на министър на здравеопазването, вие предприехте много широко мащабни реформи в здравопазването, по-специално относно достъпа на всички до здравеопазване. Така че моят въпрос е след. В а, а, държавите членки Проблема с образованието и недостига на лекари е от е много важен. Например, в по-бедните държави членки, които се подготвят лекари, които след това напускат страната и отиват да работят в по-богати държави членки. Аз разбирам, че правото на свободно придвижване на гражданите е основно право, но ем, вие е, признавате ли, че има проблем с изтичане на мозъци в, е, в здравеопазването и какво ще направите за това? Да, наистина подобен проблем съществува. предизвикан от разликите е, в е, заплатите, възможност за повишение, за напредване на кариерата и на недостатъчното оборудване в дадени страни. Верно, че в бедните страни се обучават здравни работници, лекари, специалисти с обществени средства и веднъж обучени и дипломирани, те просто напускат страната. Така че се получава нещо като социален дъмпинг. А същото въжи е, и за а, медицинските сестри. В а, моята страна а, се обучават а, много а, медицински сестри, които след това напускат страната и на практика има недостиг а, на а, квалифицирани кадри. Така че ще трябва да, ще трябва да работим за по-доброто планиране на обучението а, е, и на а, е, структурирането на а, е, професиите. Разбира се, тези проблеми са по-скоро свързани с ресора на други комисари, тези, които ще отговарят за а, образованието, човешките ресурси и така нататък. Благодаря ви. Тогава още ще добавя към мой въпрос следното. Доколкото разбирам, вие призовавате да, за колективна работа в рамките на комисията и че вие самия ще преднаправите предложения за намиране на решение на този проблем. Ако искаме да а, намалиме разликите, социалните разлики е, между държавите членки, ние не, не можем да намериме е, решение, ако не работиме е, глобално е, в хармония, защото в, в противен случай ние просто ще разочароваме нашите граждани, така че трябва да направим всичко възможно, за да е, възвърнем доверието на гражданите. Трябва да се вземат мерки за достъп и за постигане на едно устойчиво а, здравоопазване. Благодаря. Приключихме с първия кръг въпроси. Това бяха дългите въпроси, зададени от координаторите. Сега преминаваме към втория кръг, зададени от, от представители на Комисията по околна среда. Един въпрос с един отговор. Думата има госпожа Кьостингер. Благодаря. Искам да попитам питам за директивата за търговия с семена. Казахте, че след решението на парламента ще, се, ще разговаряте с съвета, за да видите кои, коя е най-добрата процедура. Позицията на парламента е ясна и огромното мнозинство, 650 депутати, отхвърлиха предложението на комисията. Ние застъпваме идеята за защита на семената. Искаме да опазим биологическото разнообразие. Парламентът смята, че има твърде силна бюрокрация. Малките държави членки ще бъдат особено засегнати от прекомерната бюрокрация коя според вас е най-добрата процедура и как, по какъв начин следва да се отчетат препоръките на парламента? Можем ли да очакваме практическо предложение от ваша страна? Този въпрос е свързан с биологическото разнообразие. Страната, която познавам най-добре, изпитва проблеми, свързани с, с постепенното изтикване на местни семена и биологическото разнообразие започва да страда. Малките производители, малките фермери работят с местни семена. И разбира се, на тях им е много трудно да се конкурират с големите предприятия. Ето защо аз смятам, че позицията на Европейския парламент, според която ние трябва да отчетем първо интереса на древния производител е нещо, което отчита реалност. Да, не може да не се отчита позицията на парламента. Аз не мога да кажа каква е позицията на съвета, защото това ще предполага диалог между двата законодателя. Обеден съм обаче, че ще трябва да бъдат отчетени всички фактори, като не забравяме, че ние трябва да защитаваме местните култури. господин кандидат за комисар, господин председател. Аз мисля, че ние имаме нужда от спешни мерки, свързани с, с затластяването на децата. Имате ли конкретни мерки? Затластяването засяга хората с по-низки доходи. Как ще е, решавате проблема с различното качество на системите на здравеопазване в различните страни на Европа? Бих искала бих искал да видя картина на 3-4 годишно дете в, в щъп, на щандовете на супермаркета. Всичко е шарено, всичко е разнообразно, всичко е примамливо. И след това децата сядат на компютрите си, отварят пакетче е чипс. Това е реалността. Ако не видим не си дадем сметка колко се увеличава а, броя на запластелите деца. Сега нещата а, ще бъдат много сложни след 30 години. Го, мисля, че това е нещо като пандемия. Не говоря за рак, за диабет, сърдечно-съдови заболявания. Предвидели сме много мерки, с които можем да се борим срещу затластяването. Правителствата трябва да положат усилия. Те трябва да разговарят с медиите, с хранителната промишленост. Не можем да не обръщаме внимание на променящата се картина. Не можем да не обръщаме внимание на това, че децата живеят в една непрекъснато променяща се среда. Мога да изредя много мерки, които могат да се предприемат в тази област. Социалните мерки, е, социално ориентираните мерки са много важни, защото по-слабо образованите е, хората с по-низки е, доходи се, се подават трудно на влияние и за това и смъртността е доста висока. Господин Пика има думата. Благодаря, господин председател. приехте предложението да станете комисар, отправено ви от господин Юнкер. Господин Юнкер, който създаде безпорядък в структурата на комисията. Чудя се каква точно ще е задачата на комисията имате нужда от конкретен инструментариум, за да се справите с проблемите, например, когато става дума за, за действието на Европейската агенция по лекарствата. За съжаление, господин Юнкер обаче даде надзора на, над тази агенция на комисаря по промишленост. Съответно, предполагам, че тази агенция вече няма да защитава интересите на пациентите, а на основните компании за производство на лекарства. Какво смятате вие? Вие ще защитавате в крайна сметка интересите на основните производителки на лекарства. Практика. Моята лекарска практика, моя опит и освен това имам и опит по отношение на воденето на разговори е, за генеричните лекарства. Тук, между другото, има голямо неравенство в Европейския съюз. Е, та, тук трябва да кажа, че съм провел много разговори с големи фармацевтични компании и съм имал винаги една и съща позиция. Трябва да се разговаря по всички тези въпроси. Трябва да се потикнат държавите членки да създадат ясна или по-ясна система на ценообразуване за лекарствата. Економиките на държавите членки са под голям натиск, всички ставаме свидетели на това. Разговорите за въздействието, за натиска, за, за сферите на интерес е, тези разговори трябва да бъдат изключително е, прозрачни. Вече сме казвали, че заедно с госпожа Бянковска ще работим заедно. Решението ще бъде в сила само когато го подпишат двама комисари. Достъпа до ефтини, иновативни лекарства е, се обсъжда много. Моя личен опит показва, че всичко е свързано с резистентността на системите на здравеопазване. Достъпа до лекарства е свързан с по-добро здравеопазване и аз мисля, че ще работя за компромис с госпожа Бенковска. Благодаря. Госпожа Бирдер. Благодаря. Намаляването на разликите в качеството на здравеопазване е основен приоритет за стратегията за обществено здраве. Тя е отразена в пакета за социални инвестиции и третата програма за действие в областта на здравеопазването. Вие ще отговаряте за всичко това. На национално ниво има стратегии за подобряване на сексуалните и репродуктивните права и здраве. Сега обаче, ако погледнем в Европейския съюз, има големи разминавания в това отношение. В държавите членки има големи разлики по отношение на смъртността у майките, различните видове полови заболявания и така нататък. Ще включите ли стратегията за сексуалните и репродуктивните права в бъдещата цялостна стратегия за здравеопазването? Освен това, готов ли сте да подкрепите един европейски подход, основан на човешките права в това отношение, за да може да има равен достъп до здравеопазване и по този начин евентуално да се стигне до намаляване на разликите в Европейския съюз? кандидат комисаря. Аз вярвам, че Европейската комисия в настоящия си вид отдава голямо значение на портфела на първия заместник-председател на комисията. Той отговаря за изпълнението на хартата на основните права. Като комисар, който отговаря за здравеопазването и безопасността на храните, ще обсъдя всички тези въпроси с първия заместник председател. Защита на човешките права, включително правата на пациентите, е приоритет номер едно за нас – В миналото съм се допитвал до пациенти, когато е ставало дума за качество на здравните услуги. Мисля, че в други страни също се водят разговори за това как пациентите да станат по-активни участници в процеса на взимане на решение. Всеки пациент трябва да може да дава своето мнение, да въздейства. Тук говорим за социално самоопределение и трябва да спомена едно проучване на Майк Мамант, поръчано от СЗО. Мисля, че всички трябва да прочетат това изследване. В него се разкриват социалните различия в държавите членки на Европейския съюз в идните 5 години трябва да намерим начин да намалим тези разлики и мисля, че по този начин Европа ще стане по-близка до гражданите. Благодаря, госпожа Бойлен. Като доктор, разбирате най-вероятно за значимостта на политиката политиката да бъде подплатена с научни факти и доказателства. Тази сутрин разговорихме за важни проблеми, свързани с хранителната верига, клонирането, ГМО и така на така. Но знаете, че а, в а, а, Знаете, че научните среди понякога страдат от конфликт на интереси. 41% от европейските граждани не вярват на независимостта на експертите при оценка на качеството на храните и фуражите. Какво ще направите за това? В ежедневието си като доктор съм се сблъскал с проблеми, особено свързани с ваксините за деца. Наистина, широката общественост не вярва че а, производителите са независими. Знаете, те смятат, че големите фармацевтични производители поръчват изследвания и по този начин ориентират резултатите. но принципите трябва да бъдат ясни и е, строго определени, защото веднъж загубено доверието е, е много трудно да бъде възвърнато. Затова е необходимо да вземеме необходимите мерки за това. А, трябва да се направи да се правят оценки на научните изследвания и е, публикации, но това, тази оценка трябва да бъде абсолютно независима, за да може да се върне доверието и да а, имаме а, необходимите аргументи, когато става въпрос за борба с а, епидемии и други. Така че още веднъж казвам, че трябва да има оценка и независима оценка на а, научните резултати. Ще направя всичко възможно принципа на прозрачност да бъде основен принцип. Госпожа Олкън. Вие знаете, че всички че всички сме много разтревожени от това, че няма никакъв контрол над фармацевтичните а, предприятия. И а, ендокринни а, е, веществата, които нарушават ендокринната система, ние сме в седната програма за действие е записано, са записани ясно вашите правомощия за създаване на критерии за борба с а, тези вещества. Какво, какво смятате да направите? Ще, ще, вашето решение би ли било само политическо, за да няма това отражение върху бизнеса, производителите или ще се занимаете с въпроса сериозно? Ще, ще се върна към проблема на страха. Аз съм бил в затвора, е, бил съм изправен пред е, КГБ, пред е, съветската тайна полиция, но никога не съм се страхувала. Аз съм следвал медицина. И за това знам, че е, най-важното е, е да защитаваме е, хората. Така че преди да стигаме до някакви решения или заключения, трябва да извършиме задълбочен анализ и да създадем необходимите критерии. Ние с критерии разполагаме и в момента, но а, трябва при всички случаи тези критерии да бъдат а, подплатени от а, научни а, доказателства. в крайна сметка, нека не забравяме, че тези критерии ще бъдат в сила и за бъдеще, т.е. ще имат последици и за бъдещите поколения, така че тези критерии наистина трябва да бъдат много добре и внимателно определени. Благодаря. Думата има колегата Педичини. Ние оценяваме вашата позиция срещу корупцията в здравеопазването и тук искам да кажа, че в много държави членки в болниците се назначават ръководни кадри на политически критерии. Това има отрицателен, отрицателни последици върху а, качеството на здравеопазването, върху е, цените на здравеопазването, върху качеството на медицинската техника. Какво възнамерявате да направите, за да се уеднаквят критериите за закупуване на лекарства в държавите членки за борба срещу е, корупцията и политическата намеса в здравеопазването. Благодаря. Ще говоря възоснова на своя опит. Той разбира се може да служи за пример, но трябва да гледаме на нещата и от национална гледна точка. Ние сме ние имаме изискване за декларация на финансови и, и други интереси във всички институции. Сега имаме нужда от пакет за борба срещу корупцията, за да се преборим с корупцията в здравеопазването. Тук е, се намесват е, множество фактори и според мен това влияе върху системата на обществените поръчки за лекарства, за медицинска техника – и разбира се кодекса за поведение, за конфликт на интереси, декларация за доходите, всички тези изисквания, търгове за всички е, за всичко, което се купува в болниците, всичко това съществува. Но трябва да дадем възможност на държавите членки, които имат правомощия в тази област, да обменят положителен опит. Аз съм готов да способствам за насърчаването на обмяната на положителен опит. Що се отнася до обществените поръчки, в европейско, на Европейско ниво, това би било добра идея. Няколко държави членки вече са се договорили а, да обединят а, своите усилия, да обединят своите финансови средства и да закупуват заедно вакцини. Това е, дава възможност за реализация на економии. Благодаря думата има госпожа Дорнано. Господин кандидат за комисар, споразумението за свободна търговия с Съединените щати предвижда да се свалят последните пречки пред американските стоки. Не става дума само за търговски аспекти, но здравеопазване и храни. Големите американски групи господстват е, над е, европейския пазар с патенти за ГМО. В момента ние отказваме тези продукти, тъй като не съответстват на нашите норми за проследяемост. Мож, комисията може ли да потвърди, че е дал възможност а, е, да фермерите да пострадат? Господин комисар, как смятате да защитите нашите стоки и храни от една американска индустрия, която далеч не проявява привързаност към принципа на предпазливост? Аз дадах отговор на подобен въпрос преди малко. Отговорих пределно ясно и категорично като здравно лице. Аз, моят отговор е не на снижаването на нашите стандарти за безопасност. Това няма да се допусне. Стандартите на Европейския съюз доведаха до много интересен механизъм. Нашата индустрия, малка или голяма, спазват стандартите. Практиката е много добра и ние сме най-добрите износители на храни, тъй като нашите стандарти са толкова високи, че е, стоките ни намират добър прием на други пазари. Как можем да пожертваме този напредък и да приемем е, снижаване? Моят отговор е не. Това е принципната ми позиция. Дори не виждам възможност е, за дискутиране. Това не е въпрос, който подлежи на преговори. Благодаря. Думата има колегата Миколашик. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин кандидат комисар, доктор Андрю Кайтис. Изследването на слоловите клетки от ембриони не доказа терапевтична полза въпреки всичко и въпреки всичките спорове, Европейския съюз продължава изследванията, като се използват клетки, слови клетки от ембриони. Освен това, почти 2 милиона европейци поискаха да се забранят тези изследвания по инициатива на един от нас. Комисията изцяло пренебрегна тази инициатива. Каква е вашата професионална и лична позиция по този въпрос? Ще поръчате ли като част от комисията независимо проучване на потенциалните ползи за лечението от а, използването на такива стволови клетки. Освен това, смятате ли, че трябва да се даде тласък на други подобни е, проекти, като се има преди, че възникват въпроси за терапевтичната полза от тях? už klausimą. Благодаря за този толкова е, професионален въпрос. Доколкото разбирам, и вие сте лекар. Сещам се за едно изследване на Франс Колинс, което засяга дешифрирането на ДНК и научните области, в които може да се постигне напредък. В това проучване ясно виждаме дилемата, пред която сме изправени, с морален характер. Тук се засягат много въпроси от морално естество, използването на стволови клетки от ембриони за терапевтични цели се тълкува по много различен начин в страните, с които съм запознат. Хората четат, отиват в други страни и виждат, че нещо подобно съществува. Въпреки всичко обаче, техниките на лечение, е, техники на лечение, които да се основават на научни критерии, не съществуват. Ето защо трябва да се запитаме дали има някаква терапевтична полза от всичко това. По отношение на оценките на здравните технологии в Литва ние сега те първа прохождаме. Нямам опит, имаме нужда от технологии естествено, но от гледна точка на лечението трябва да се направят повече анализи. Що се отнася до научно-изследователската дейност, аз постоянно разговарям с колегите, които се занимават с такава дейност и мисля, че кръгла маса по подобни теми ще бъде изключително добра инициатива. Благодаря. Давам думата на заместник председателя ПОЦ. Благодаря. Господин председател, доктор Кайтис, тук съм зад вас. Благодаря. Споменахте епидемията от ебола в уводното си слово. Изправени сме пред епидемия от ракови заболявания в Европейския съюз. Само един пример ще дам. Имаме 50 000 души, които умират всяка година от рак на дебелото черво. Все повече и повече се увеличава смъртността от рак на панкреас и от други видове рак. Комисията каза, че ще положи много усилия в това отношение, но май не прави достатъчно. До каква степен тези заболявания ще бъдат ваш приоритет и какво конкретно ще предложите тук? Благодаря. Изключително болезнена тема. Не само раковите заболявания. Сърдечно-съдовите заболявания, заболяванията на ендокринната система – Те са свързани с застаряването на европейското население. 85% от тежките хронични заболявания са свързани с застаряването и това представлява огромно бреме за нашите държави. Ако се опитаме да си представим всичко това в економически измерения, ще видим, че тежките хронични заболявания са много е, сериозен е, проблем, а има начин за превенция. Всички знаят, че когато става въпрос за раковите заболявания, например, е, скрининга на ранен етап може да доведе до положителни резултати. коя част от населението, например, е, е, използва превентивни мерки по отношение на рака на дебелото черво. Разговарял съм с е, експерти за всички ракови заболявания. Те са ми казвали, че хората трябва да бъдат по-добре информирани, трябва да се уведомяват за въздействието на мобилните телефони в това отношение. Може превенцията да стане по-приобщаваща. Без превенцията е много трудно да се справим с раковите заболявания. Когато няма превенция, стигаме до лечението и тогава, знаете, лекуваме последиците. Има толкова много различни начини да се даде възможност на хората да получават информация, да използват средствата за превенция, телевизия, интернет. Много често гледам Евронюс. Евронюс много говори за времето, но никога не казва за слънчевата активност. А знаете, че рак на кожата е свързан с слънчевата активност. Господин Демес Макер. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че Европейския съюз трябва да работи ръка за ръка с държавите членки за висококачествено за висококачествено и широкодостъпно здравеопазване. А, мисля, че а, основното, което трябва да, да, да бъде приложимо е здравеопазване на основата на научни доказателства, но някои предпочитат да използват альтернативни медицински средства, които някои държави членки признават, а други не. Фармацевтите ще е, продукти бяха преместени от една генерална дирекция в друга. Можете ли да ни кажете причината за това и е, какви ще бъдат е, последиците? Бих искал да отговаря на втория въпрос. При всички случаи аз ще направя всичко възможно здравните критерии да бъдат а, водещи при оценката всички комисари, с които ще работя, Мимица, Венковска и така нататък, ще трябва да вземат предвид медицинските и критериите, свързани с здравеопазването при боравенето с тези продукти. А колкото до признаването на един или друг вид ем, лечения, това е от, в прерогативите на държавите членки. Аз в моята страна работих с е, е, една работна група за израз изработването на закон, свързан с признаването на альтернативни медицински и лечения. Но тук става дума също така за отговорност, става дума за здравеопазване, така че е, смятам, че обмена на информация и на най-добри практики би било а, от помощ а, за, в името на а, нашите пациенти. Следващия оратор. Госпожен комисар, ще направите ли ще, ще вземете ли а, мерки за премахване на класификат на, на, на, на някои от болестите, класифицирани в а, а, списъците за психическо здраве и какво ще, ще бъде вашата политика в а, тази област. И това е свързан, този проблем е проблем, който касае човешките права. В първия член от Хартата за основни права е записано, че не трябва да накърняваме човешкото достоинство и че всеки има право на а, защита на неговото достоинство. Така че не може да допускаме дискриминация, особено когато става дума за здравеопазване. А, водещото трябва да бъдат а, критериите за а, човешкото здраве. В крайна сметка ние е, лекарите сме е, приели клетвата на Хипократ, е, е, така че нещата са ясни за нас. А от друга страна, националните системи е, също трябва да се съобразяват с тези изисквания на човешки права. Господин Родригес има думата. Благодаря, господин председател. Тройката доведе до това, че хората в Южна Европа и в Галиция нямат до всеобщо право до здравеопазване. Частното здравеопазване е реалността днес. Какъв е плана ви това да се промени? Второ, Възнамерявате ли да предприемете нещо за забрана на цианидите поради е, опасните последици за здравето, е, които имат те? Ако правилно ви разбрах, цианиди Не разбирам контекста на този въпрос, но ако трябва да отговоря на вашия въпрос за приватизацията на здравеопазването, това е в контекста на съкръщенията, на бюджетните економии. Трябва да признаем, че това беше направено по малко механичен начин, без да се отчетат всички аспекти. Бюджетната дисциплина не означава, че трябва да се подкопава всеобщо право на здравеопазване. Ако съкратим този бюджет, последиците са много пагубни всички тези економии е, като че ли сповляха зле върху издържливостта на нашата система на здравеопазване. Какво трябва да предприемем? Първо да се види на каква методология почива оценката на системите на здравеопазването, за да можем да направим сравнение между а, системите на здравеопазване в 28-те държави членки, но всеобщия достъп до здравеопазване, нещо, което не подлежи под съмнение. Трябва да отчетем технологиите, всички нови форми за лечение, всичко това, което е насочено към първичното здравеопазване. Трябва да обърнем внимание върху сестрите, семейните лекари. Имаме нужда от пакет от мерки. И това са все предложения, които трябва да бъдат сложени на масата. Благодаря, господин председател, господин кандидат за комисар. Искам да се върна на въпроса за генно модифицираните организми според новото предложение, трансграничното замърсяване ще се превръща в все по-сериозен въпрос, особено с оглед на това предложение. Вие ще се застъпвате ли за задължителни мерки за борба срещу трансграничното замърсяване? Ще налагате ли стриктни мерки за отговорност и да се спазва принципа замърсителят да плаща? и държавите членки да могат да продължат да не допускат ГМО на своята територия. Благодаря. Това е, разбира се, очевидно. Ако една страна разрешава на своите фермери да отглежда е, генно модифицирани култури, а друга страна не разрешава, и ако културите са посадени на 30 км от границата, естествено вятърът ги разнася. Това води до трансгранично замърсяване и това влияе върху качеството на растенията. Въпросът е много сложен, тук е, при решаването му трябва да се включат е, множество заинтересовани лица. Е, вниманието ни трябва да бъде насочено към защита на държавите членки срещу трансграничното замърсяване. Трябва да се гарантира е, трансграничното сътрудничество между държавите членки. Имаме директива за трансгранично здравеопазване, така че и тук трябва да подходим по същия начин. Само слепият не вижда, че тук става дума за сериозен въпрос. Не мога да ви дам конкретен въпрос не мога да ви дам конкретен отговор на това дали мерките трябва да са задължителни или не, но мога да ви обещая, че ще обсъдим тези въпроси, защото аз трябва да анализирам всички механизми, но позицията на държавите членки трябва да се зачита. И е, съседните държави трябва да търсят решение. Що се отнася до конкретните мерки, разбира се, те ще трябва да бъдат разгледани и може би ще трябва да се преразгледа целият процес. Благодаря. Рената Зомер има думата сега. Благодаря, господин председател. Господин Андрюкайтис, тук съм, тук съм. Генерална дирекция Санко проявява е, патернализъм в подхода си. Е, тя иска да защити потребителите от е, тях самите и тук не става въпрос само за тютюн и алкохол, а въобще за храни. И така засягам храните и твърденията за стойността за здравето. Говори се за забрана, за реклами и така нататък. Проблема обаче е, че тук се сблъскваме с а, проблем, тъй като а, нямаме научна обосновка. Трябва да се разчита само на лекарите, когато става въпрос за въздействие върху здравето. Готов ли сте да оттеглите това предложение след като 8 години сме му отделили от техническа гледна точка, това е нещо е, нереалистично и още нещо. Какво е вашето определение за информиран потребител? Откровено казано, нищо не е по-лесно от това да се обещае. Мога да обещавам, безкрайно. Това обаче е едно недобро е е, начинание, недобра е стратегия. По-добре е да се обещава по-малко. В моя конкретен случай, тъй като започвам в а, ситуация, в която има страшно много проблеми, трябва да призная, че всички въпроси, свързани с етикетирането и с въздействието върху здравето, са изключително комплексни. Захарта, солта, киселините, които се използват, калориите. Етикетирането може да е много различно по своя характер и диетите са различни по своя характер. Ако един пациент отиде на лекар, лекар ще каже какво смята за неговото здраве и съответно е, може да даде своя съвет, но потребителя решава какво да купи и да консумира. Въпросът е изключително сложен. Не мисля, че можем да дадем едно универсално решение. Има различни мнения, тази област е изключително разнообразна и не случайно комисията закъснява. Трябва ми малко време, за да разбера кои са най-добрите решения в това отношение. Ще се върна на този въпрос. Сега обаче не мога да ви дам отговор. Това би било безотговорно. Благодаря. Давам думата на заместник-председателя Парньо. Господин кандидат комисар. Искам да се спра на ГМО и да задълбоча малко въпроса на Фредерик Крист. Вие казахте, че след като ви изберат, през ноември ще преразгледате целия пакет, но ще спазите принципа на субсидиарност и няма да търсите сблъсък с държавите членки. При второто четене ние казваме, че трябва да има обща позиция на Европейския съвет, която обаче трябва да бъде подобрена и консолидирана. Това а, и ваше мнение ли? Е? Защото, както казахме, 19 държави членки се противопоставят на производството на ГМО а през последните години имаше така тенденция да се създаде един списък на забрани, които са много общи. Може, смятате ли като нас, че трябва, този списък трябва да бъде по-точен, по-подробен? И втория въпрос ще има ли система за обещетяване на фермерите, които претърпяват щети от отглеждането на ГМО в близост на техните стопанства. Това са въпросите, които, на които искам да ми отговорите. Трябва да призная, че лично аз съм съгласен с вас. Да, става дума за проблем, свързан с субсидиарността. Държавите членки са онези, които вземат решение, включително и по конкретния проблем за отглеждане или забрана на ГМО. Пакета за семената е в, така е в тази посока, а държавите членки трябва да вземат а, решения. А, в момента сме в едно такова много странно състояние на спор и сблъсък между комисията и а, държавите членки. Колкото по втория въпрос и трансграничното замърсяване или трансграничното производство на ГМО. Не разполагам с необходимата информация в момента, но ще се информирам и ще ви уведомя. Е, очевидно проблемът съществува и трябва да бъде подробно проучен. Но още веднъж наблягам на факта, че има че най-важното е да има прозрачност. Господин Никълсън, благодаря. Уважаеми господин номиниран комисар, в момента се води седмия кръг от разговори между ЕСА и САЩ и Една от най-проблемните области в преговорите е хармонизацията на стандартите за храни. Този въпрос засяга земеделието и почти всяко споразумение в областта на търговията. Нашите местни фермери трябва да се съобразяват с най-високите стандарти, а другите производители в трети страни не го правят е, и е, съответно това е свързано с е, конкретни разходи. Ако станете комисар, как виждате вашата роля с цел да се гарантира, че стандартите за безопасност на храните няма да бъдат снижавани и че местните производители ще бъдат защитени сега и за бъдеще? Благодаря за този въпрос. Мисля, че отчасти вече отговорих. мога да дам обещание, че няма да се съглася с снижаването на стандартите за безопасност на храните и не само е, за тези стандарти става въпрос. Медицинските изделия, например, не виждам как може да се направи компромис тук. Става дума за много е, сложни въпроси. Те са свързани с е, здравето на гражданите, с бъдещето на нашите деца. Ние носим отговорност за бъдещите поколения. След 20-30 години носим отговорност и за земеделието, за заетостта. Селското стопанство в Европа е изключително жизнеспособно и допринася много за, за економическото развитие на Европа. Нашите стандарти в това отношение са кръгален камък. И аз мисля, че позицията на комисията е пределно ясна. Казваме твърдо не на снижаването или преразглеждането на нашите стандарти за безопасност на храните. Благодаря. Господин Хуйтема. Господин председател, в момента в Европа има отрицателно отношение към ГМО. Трябва да се, да се, да се, да се намерят а, начини за, на, за намаляване на също така използването на химикали и пестициди, като същевременно се защитат а, а, растенията от а, животните, но също, също, същевременно има е, методология за пренасене на един е, ген в рамките на един вид и това не се смята за генно е, модифициране. Така че комисията смята ли, че Европейският съюз трябва да бъде по-възприемчив към новите технологии, които ще позволят намаляване на а, заболеваемостта по растенията и какво мислите за включването или премахването на тази генна технология от а, списъка на забраните, свързани с производството на ГМО? Да ви кажа, откровенно, не съм достатъчно компетентен в областта на генното инженерство и а, работата по новите а, сортове. В продължение на стотици години селекцията е била естествена. А, и тогава най-здравите видове са оцелявали. Е, същ, същото е въжало и в, а, при а, фауната, при животните. Как можем да направим изкуствена а, селекция? Да, вероятно може, но за това трябва да има да разполагаме с много по-задълбочени научни изследвания и а, научни доказателства. Всички, всяка намеса в естествените процеси има и етически аспекти, и технологични аспекти. Аз съм отворен към иновациите и към въвеждането на нови технологии, но всичко, ако всичко това почива на достоверни научни изследвания. Следващо. Когато говорим за защита на здравеопазването, означава да се грижим за здравето на работещите, особено у нези, които работят в големите индустриални предприятия, за да няма отрицателни последици върху тяхното здраве. Говоря за един конкретен случай Таранто, едно от най-големите индустриални предприятия в страната, производители на стомана. Там има впечатляващи данни за е, вреди за око, върху околната среда и здравето на работещите. Започна процедура за нарушение срещу италянска държава, не доведе до никъде. Каква инициатива ще предприемете? за да се превърнат в практика думите за защита на здравеопазването. Предвиждате ли и други наказателни процедури, така че както частни, така и обществени предприятия да плащат санкции за това, че вредят на здравето и на околната среда. Въпросът, който вие повдигате, има значение не само за Италия, но за всички държави членки. Разбира се, трябва да се прави анализ на здравето и безопасността на работното място. Да, доколкото знам, има липса в държавите членки на такива специалисти. Освен това трябва да спомена колективните споразумения, които също би трябвало да имат разпоредби за здраве и безопасност на работното място. Социалната харта предвижда такава защита и това е документа, който трябва да следва държавите членки. Ние имаме нужда от, здраво, от здрава основа, на която да работим. Да, разбира се, държавите членки е, имат е, правомощия, но има и директиви, които се нарушават и има заведени процедури за нарушение. Е, за това, което вие говорите, аз ще бъда много стриктен. В противен случай няма да уважавам професията. Аз не съм запознат с конкретният проблем на Италия, но трябва да ви кажа, че това ще бъде много важен въпрос за мен. Благодаря думата. Сега има колегата Лювен. Благодаря. Ще говоря на шведски. Тук съм. СЗО определи резистентността спрямо антибиотиците като една от трите най-големи заплахи за човечеството. Трябва да действаме категорично, ако не искаме да се стигне до летален изход след някоя инфекция. Като комисар в областта на здравеопазването, вие ще имате отговорността за плана за действие на комисията, който започна през 2011 година, но този план няма да проработи, ако не се справим с корените на проблема. Дават се все повече антибиотици на животните и на болните хора. Има големи разлики в използването на антибиотици между различните държави членки. В Италия и в Кипър се използват 30 пъти повече антибиотици за животните, отколкото в Швеция. В Дания също се използват много антибиотици. 90% от прасетата в Дания носят мултирезистентни бактерии и 4 души са загинали поради такава бактерия. Какво ще направите, за да се спазва директивата за храненето на животните и за фуражите, за да може да има по-добро отношение към животните и ще има ли нов регламент за хуманно отношение към животните, както ние искаме в нашата резолюция. Kadangi klausimas iš dviejų dalių antimikrobė. В е, въпроса ви има два аспекта – антимикробната устойчивост и хуманно отношение към животните. Ще започна с е, антимикробната резистентност. Днес се използват много антибиотици, от ветеринарите има обаче правило да не се използват антибиотици за профилактика. Антибиотиците могат да се използват само при заболяване. това трябва да се контролира. Аз трябваше да засиля контрола върху използването на антибиотици в нашата система за здравеопазване, защото възникнаха болнични инфекции с а, огромен брой смъртни случаи в Европа. Загинаха 40 000 души от инфекции, които не се подават на лечение с никакви антибиотици. Трябва да сме много стрикни е, към правата всяка болница. Що се отнася до издържливостта на нашите системи за здравеопазване, ние трябва да видим най-напред е, какви са плановете за действие е, за борба срещу резистентността срещу антибиотиците. При антибиотиците възниква въпрос за използването им и при животните, и при хората, като като здравен специалист познавам въпроса много добре, аз не мога да отговоря в рамките на две минути. Говорейки обаче за рамков документ за хуманното отношение към животните, много важен въпрос, той трябва да се обсъди подробно. Аз не мога да давам лесни отговори за това какво може да се направи, но трябва да кажа, че въпросът трябва да се анализира и след това да излезем с решение. Колегата има колегата Балцо господин Андрю Кайте. Политиката за безопасност на храните обхваща цялата хранителна верига, също въжи и за ГМО. Според вас, съответната директива трябва да се основава на какво? На вътрешния пазар или на защита и опазване на околната среда? кое е, кое е приоритетът? Само е, единият аспект може да бъде по-важен. Втори въпрос. Економически и социалния комитет е, казва следното. Използването на техники, е, които не използват ГМО и инвестиции в, в интензивно замоделие ще спомогнат на Европа да стане господстващ пазар това не въжи за ГМО. Вие на чия страна сте? Моля за извинение, но може би не съм разбрал контекста на въпроса, но ще се опитам да отговоря. Първо, като представя онази страна, която аз представлявам. Ако вземем промените в климата, ако вземем предвид напрежението в екологичната среда и влушаването на биологическото разнообразие в цял свят, ще видим, че те влияят върху човешкото здраве. Аз участвах в Генералната асамблея на Световната здравна организация и там бяха анализирани взаимоотношенията и взаимовръзките между климатичните промени и здравето на човека. Ние живеем в много особена среда коя среда, на, на коя страна трябва да бъде, на чия страна трябва да бъде човек? Ми околната среда, без нея не можем да живеем. Трябва да бъдем изключително предпазливи за околната среда, що се отнася до сълскостопански продукти, в това число и екологосъобразните, те имат своето място на пазара. Ние не можем да говорим само за интензивни технологии, които предполагат големи количества торове и генномодифицирани организми, макар че трябва да се проучи. Ако трябва да осигуряваме екологосъобразни стоки за продукти за училищата, това би било много благородно, но това е в компетенциите на държавите членки. Не мога да ви кажа на чия страна съм. Госпожа е, Далей. Благодаря, госпожо председател. Господин кандидат комисар, тук съм пред вас. Разхищението на храни е огромен проблем в Европа и трябва да бъде разгледан в рамките на кръговата економика. Можете ли в рамките на вашите правомощия да кажете какви действия ще предприемете и доколко ще работите с комисара по селското стопанство? Готов ли сте също така да подкрепите общоевропейска акция за преразпределение и за раздаване на продуктите и селскостопанската продукция, която не може да бъде е, изнесена на пазара, но която може да бъде потреблена от нуждаещите се. Приели сме нови регламенти, в тази област и какви ще бъдат вашите виждания и вашите стъпки като комисар по здравето, здравопазването и безопасността на храните. Кога, що се отнася до а, веществата, нарушаващи ендокринната система. Казах, че трябва да бъдат променени а, критериите колкото се може по-бързо, за да не бъде направена една цялостна оценка на а, положението. Това е първото. Колкото до а, разхищението на храните. Ето аз нося със себе си бутилка вода, на която е написана а, крайната дата на потребление, т.е. 16 октомври. Означава ли това, че бихме могли да пием от тази вода и на 17 октомври? Аз мятам, че да. Тоест, трябва да имаме така наречено разумно потребление и да не разхищаваме водата, съдържаща се в тази бутилка. Така че смятам, че здравия разум трябва да ни направлява при потреблението на вода и храна. Така че трябва наистина да проведеме едно по-широко допитване по въпроса, трябва да въвлечеме и неправителствените организации и други, защото в крайна сметка има милиони бедни хора в Европа, които биха могли да се възползват от тези продукти, така че в никакъв случай не трябва да продължаваме с тези разхищения миналата седмица, на миналата, миналия декември, комисията излезе с решение да не въвежда мерки за еко евдиктирането, тъй като каза, че е, прек, е прек, ще бъде прек... прекалено а, скъпо за а, бизнеса. Но а, във Франция, например, ако трябва да се упом, упоменава а, примерно съдържанието на прашеца в мента, това няма да струва по-малко повече от един цент. Същ, същевременно след скандала с конското месо смятам, че европейските потребители трябва да бъдат информирани за съдържанието на продуктите, включително и за количеството и а, градуса на алкохол в а, дадени продукти. Все още очакваме информация по това предложение, което се направи и чакаме самото предложение на комисията. Що се отнася до съдържанието съдържанието на някои вещества в продуктите, в едни страни, примерно хляба е, е, по-солен, отколкото в други, в други се потребляват повече подправки, така че това е един сложен проблеми. Комисията се сблъсква с проблеми. А колкото до съдържанието на алкохол и броя на калориите в алкохолните напитки, не знам защо има ограничение защото а, производителите обозначават, а, да речем, е, а, происхода или процента, но не и а, броя на калориите. Така че мисля, че това е един проблем, по който трябва да а, се а, поговори и що се отнася до происхода на месото в преработените храни. Преди изслушването се срещнах с експерти, прегледах информацията по този въпрос и се убедих, че потребителите наистина искат да знаят какъв е произхода на месото и при всички случаи трябва да, да видим колко струва това и как ще се разреши въпросът. Благодаря. Искам да се върна на веществата, които нарушават функционирането на ендокринната система. Извинявам се, защото това е един от приоритетите за нашата комисия и не мисля, че чухме конкретен отговор за това какво ще правите. Казахте единствено, че сте готов да погледнете критериите. Нека да попитам тогава конкретно. Когато се създават критерии, може ли да се потвърди, че ще има един набор от критерии за тези вещества, които нарушават функционирането на ендокринната система? Освен това, може ли да потвърдите, че всяко законодателно предложение ще отчита експозицията на такива вещества. Е, Susipažinęs su medžiaga, kuri yra susijusi su endokriniu destruktoriu. Когато се запозная с е, материала по-добре, е, всъщност вече прочетох малко по темата, и разбрах защо има такъв голям проблем. Тук се засяга козметиката, опаковките, някои вещества, които се използват в ветеринарната медицина и други области, така че проблема е изключително сложен. Научната дейност, която в момента се извършва, засяга много различни области. Списък с критериите, окончателните критерии, ще трябва да бъде одобрен, като се отчитат всички аспекти и ще трябва да получа експертна помощ в това отношение. Готов съм да се върна на този въпрос, след като се запозная по-отблизо с него. Би било безотговорно да давам отговор сега, без да съм запознат с материята. Определено е, трябва да има комплексна характеристика тук, защото говорим за цял набор от е, вещества. Господин Бушой има думата. Благодаря. Когато прочетох вашите писмени отговори, се зарадвах, защото видях, че един от вашите приоритети е да се направят системите на здравеопазване по-инновационни, по-ефикасни, за да може да има справедливо здравеопазване и е, съответно да има и финансова стабилност. Публичният дебат за устойчивост на системите на здравеопазване е свързан с бюджета, с цените на иновационните лекарства. Нека да не забравяме, че иновационните лекарства подобряват здравето на хората и водят до косвени ползи, като спестявания и увеличаване на производителността. Неравномерният достъп до иновационни терапии е дебат, който се провежда в много страни, включително и моята. Какво ще направите, за да може ползите от всичко това да залегнат в препоръките за европейския семестър и какви инициативи ще предприемете, за да се гарантира равен достъп на пациентите до подобни лекарства, за да може и здравеопазването да стане с по-високо качество. Благодаря. иновативен с гидима технология. Иновационните терапии и технологиите на лечение с нов характер трябва да се оценяват обстойно. Иновациите струват пари. И Естествено, трябва да запитаме индустрията защо оценява толкова високо онова, което произвежда, защо цената е толкова висока. Би следвало да има напредък в оценките на такива иновативни лекарства. Има специални комисии в държавите членки с такава цел, но методологията е различна. Литва, Румъния и Испания, например, имат различна методология. Би следвало да постигнем съгласие в това отношение, защото разликите са огромни. Когато става дума за финансовата страна на въпроса, има различни механизми за финансиране в различните държави членки. Практическия ми опит показва, че можем да постигнем спестявания, ако заложим на генериците, можем да спестим милиони евро и тези средства могат да се върнат отново в един фонд. Можем след това пак от този фонд да взимаме средства за инвестиции в иновациите и пък индустрията трябва да поеме ангажимент за намаляване на разходите. Подобно нещо е възможно, подобни разговори могат да се подкрепят. Тук се засяга въпроса за субсидиарността, тъй като Европейския съюз не може да се намесва. Ние трябва да решим проблема. Благодаря, давам думата на колегата Лучи. Господин председател, ето тук съм. Прав сте, е, разхищаването на храна е позор. Всяка година в Европа е, и се падат 180 кг храна на човек. Е, тази това количество ще се увеличи с 50%. Затластяването е също голям проблем. От една страна имаме затластяване, от друга страна хора умиращи от глад. От една страна имаме огромно разхищение, от друга страна, нямаме политически действия. Европа трябва да предприеме нещо. Задавам два конкретни въпроса. Има съобщение на комисията за изграждането на устойчива система за изхранване в Европа. Необходимо е таз, това съобщение да бъде представено максимално бързо с ясна пътна карта. Поемате ли ангажимент за това? Поемате ли ангажимент за един общностен подход към решаването на подобни проблеми? Няма съмнение, когато говорим за разхищение на храна, говорим за нещо действително срамно. Говорим за безотговорно използване на ресурсите. Няма съмнение, че се нуждаем от спешни мерки. Аз ще се занимая с прегледа на съобщението от самото начало. Сега сме длъжни да направим преглед на законодателството, на регламентите, на съобщенията, за да видим къде са приоритетите. Аз сега не мога да правя предложения за законодателните предложения, защото в комисията ще работим като колегия но дискусиите ще бъдат открити. Ще разговаряме с вашата комисия и ще обсъдим всички важни аспекти. Искам да ви уверя, че няма да жаля усилия. Благодаря, казва председателят. Преминаваме към третата група въпроси от колегите от Комисията по селско стопанство. Хербер Дорфман е първия. Благодаря ви. Имам въпрос във връзка с здравеопазването. През 2004 година комисията излезе с предложение за микропредприятия с по-малко от 10 работници, които да бъдат освободени от хигиените, от изискванията за хигиена. Това не беше прието от съвета. Аз мисля, че би било много полезно да освободим малките предприятия от тези изисквания за хигиена и здравеопазване. Вие като комисар, какво ще бъде вашето становище? Хигиенните изисквания, било за малки предприятия, било за големи, е нещо, което трябва да се прилага понякога едно малко предприятие в което работят трима души, може да осигурява храната за детска градина. Ако отслабим изискванията, ще има сериозни последици под формата на заболели деца, да речем. Една от жените, които работят в кухнята, има инфекция на пръста, в крайна сметка може да се да доведе до заразяване с стафилококова инфекция на децата в цялата детска градина. Така че ние не можем да сваляме, да снижаваме изискванията. Трябва да търсим, разбира се, рационални решения и намаляване на бюрократичните тежести, но по отношение на хигиената би било безотговорно да ограничим тези изисквания. В моята страна имаше деца, които починаха в резултат на инфекции. Въпросът е деликатен. Думата има Микела Джофрида. Благодаря. Господин кандидат комисар, вие подчертахте, че здравето е ценно за цялото общество, затова трябва да се грижим за него, има нужда от превенция както знаем, има връзка между хуманното отношение към животните и е, здравето на хората. 70% от болестите е, на животните могат да се пренасят и към хората. Какви мерки смятате да предприемете за по-добри зоотехнически практики? Вие вече говорихте за това, че е необходимо да се предприемат мерки за отговорно използване на лекарствата и антибиотиците. Как ще подходите е, към нормите в трети страни? във връзка с нелоялната практика и във връзка с болестите по животните, които влияят върху здравето на хората. И накрая, какви мерки трябва да се предприемат, за да се намали страданието максимално на животните в момент на тяхното унищожаване. Много често животните а, страдат а, при транспортирането им в кланицата. А, разбира се, тук има и известни религиозни аспекти, да речеме, трябва да зачитаме а, религиозните традиции в случая, но хуманното отношение към животните е един от моите приоритети. Колкото до връзките с трети страни и проблемите, свързани с това, аз обсъдих с колегите преди из изслушването този проблем, разбрах, че могат да бъдат изпратени европейски специалисти, ветеринари в трети страни, които а, искат да изнасят а, продукти към трети страни и те могат да наложат забрана на този внас, внос. Колкото до зарази или други е, заплахи, свързани с е, е, износа към Европейския съюз, просто ако има опасност, може да се спре този внос. Така че ние в никакъв случай не можем да А, премахнеме и в никакъв случай не, не трябва да снишаваме критериите, защото знаете, че когато избухне една епидемия, тя се разпространява много бързо. А колкото до въпроса с антибиотица, ще е, съм готов да обсъждаме този въпрос на по-широка основа по-късно. Госпожа Полсън, благодаря. Добре дошъл. Ще повторя две твърдения на предишни оратори. Използването на антибиотици. Две трети от всички антибиотици се използват в ветеринарната медицина. Голяма част от тях се използват като чадър, за да се прекрият лоши форми на хранене на животните. 70% от всички инфекциозни заболявания са зоонотни, т.е. те са общи за всички. В продължение на много пъти парламента е искал да има законодателство, общо законодателство за цялостно хуманно отношение към животните. И това предложение е прието от комисията в стратегията за защита на животните. Затова въпросът към вас е следния. Кратко и ясно. Ще се погрижите ли това предложение да се приеме в разумни времеви рамки. доколкото съм запознат, сега се прави проучване, за да се види дали има нужда от нов регламент в това отношение. Аз лично смятам, че хуманното отношение към животните е много е, щекотлив въпрос и тук има нужда от правна уредба, която да е внимателно е, обмислена. Когато получим резултатите от изследванията, ще ги обсъдим в колегиума на комисарите. Предложенията за ново законодателство се взимат от колегиума в неговата цялост. Моята лична позиция е ясна. Трябва да намерим решение, за да ускорим решението на проблемите. Благодаря. Давам думата на колегата Дзулу. Salve, комисари. Здравейте, господин комисар. Искам да се върна към това, което казахте в началото на изложението си. Вие казахте, че е, искате да насърчавате дейности за подобряване на качеството на живота, като поставяте акцент върху превенцията и за популяризиране на здравословен начин на живот. Имам предвид храните, които се разхищават. Те става дума за храните, за които са с много лошо качество. Те влияят върху здравето. Ще бъ... Някои страни предприемат законодателни мерки, за да разобедят гражданите да не ги консумират. С какво мислите за тези мерки? ме, има ли мерки, които могат да бъдат предприяти и какви са те? Превенцията на неинфекциозните заболявания играе много важна роля. Тук храненето и стилът на живота играят важна роля. Същото въжи за образованието. То, хората трябва да се възпитават да живеят здравословно от много ранна възраст. Веднъж създадени тези навици, те трудно се премахват. Управлението на рисковите фактори е много важно. Злоупотребата с алкохол, с тютюн, прекомерната консумация на храни. И тук програмите, които контролират рисковите фактори, са в правомощият на държавите членки. Ние като Европейска комисия можем да насърчаваме държавите членки да използват за критерии европейските програми и да разработват проекти, за които има европейско финансиране. В момента само 3% от средствата се отделят за превенция, което е недостатъчно. Държавите членки е, трябва да бъдат е, потикнати да е, използват в по-голяма степен средствата за програми за превенция. Това са въпроси, които можем да обсъдим в рамките на Европейския семестър има цял набор от програми, които е, да помогнат на гражданите, на, на държавите членки да предприемат мерки срещу незаразните болести. Благодаря. Гражданите и потребителите в Европа продължават е, да не знаят е, какво консумират в Европа и предимно в Италия от трети страни непрекъснато влизат храни, някои от тях с происход ГМО. Защитата на здравето на гражданите би трябвало да е свързана с повече прозрачност за евентуалната хранител, земетоните хранителни отравяния от страни, чието происход е ГМО. Няма научни данни за последствията върху здравето нивото на отравяне 0,02%, което е прието от Европейската комисия. Не смятате ли, че трябва да се запълни правният вакуум, за да бъдат премахнати продукти, които не попадат под никакъв научен контрол? Благодаря. Най-важното е са добрите научни доказателства. И ние трябва да се доверим на, е, на тези научни изследвания. Трябва да, трябва да сме сигурни, че можем да вярваме в независимостта на не, тези а, е, изследвания. Ако те са финансирани от а, е, бизнеса, а, по, Видяхме в директивата за тютюна, видяхме твърдения в смисъл, че няма вреда за здравето и започнахме да търсим научни данни. Всъщност не ставаше дума за доказателства, ставаше дума за навикновена пропаганда. Така че ние трябва да използваме научни данни, научни доказателства, на които може да се разчитам. Освен това, разполагаме с кодекс Алиментариус. Там има кодифицирани изисквания. Те не могат да бъдат подкрепени с научни данни, но трябва да бъдат приложени на практика. По отношение за нискокачествените храни трябва да видим с какви възможности разполага държавите членки, за да спрат тези храни, да видим Европейската комисия какво може да направи. Но въпросът е определено актуален и е, трябва да създадем добавена стойност и в Европа в диалог с държавите членки. Благодаря. Започваме последната група въпроси. И се връщаме пак към членовете на Комисията по околна среда. Първият, който има думата е колегата Танасеско. Благодаря, господин председател. Туберкулозата се предава по въздуха и тя убива около 1,3 милиона човека е, всяка година. Европейските държави са засегнати от туберкулозата, особено тази, която не се подава на лечение чрез лекарства. Здравопазването е прерогатив на държавите членки, но те не винаги успяват да се справят по-отделно с заплахите за здравето на хората. Ето защо трябва да има действие на общностно ниво, за да се контролира епидемията, особено когато става дума за оттеглянето на глобалния фонд. Появиха се лекарства за лечение, само че техните стойности и цени са 400 пъти над обичайните лекарства и не се използват кой знае колко в Европейския съюз. Лечението в Европа успява веднъж на, на, на три случая. Затова искам да попитам. Ще признаете ли, че туберкулозата е сериозна трансгранична заплаха за здравето и ще приемете ли съответните мерки, за да може тази епидемия да се постави под контрол в Европейския съюз. Благодаря. При пажинти инфекция за да се определи една инфекция като епидемия или пандемия, трябва да се основаваме на конкретни правила. Аз не съм епидемиолог, не съм специалист, трябва да погледна правилата, но нека да призная, че броя на случаите на туберкулоза, която не се подава на лечение чрез лекарства, е, нараства. Има такива случаи и проблема засяга много страни. От една страна можем да насърчим правителствата на държавите членки да обърнат внимание на най-уязвимите групи от населението, които имат нужда от най-голяма помощ. Например, хората, които използват наркотици или злоупотребяват с алкохол. Това са най-социално уязвимите групи от населението. Има и хора, които просто живеят в тежки условия, бедно. Проблема е, че тези хора не получават системно лечение. Те спират да го използват в определен момент. Ето защо ние трябва да осигурим социална помощ, храни, напитки за онези, които имат нужда от лечение. Иначе няма как да решим проблема из основи. От дълго време се занимавам с подобна проблематика и съм питал държавите членки. Какво не липсва за да решим тези проблеми. Имаме нужда от допълнителни мерки, защото дори едно лице да се лекува, ако прекрати лечението, това лице развива резистентна форма на туберкулоза и съответно тя се разпространява в последствие. Трябва да се спомене, че и СЗО определи това заболяване като приоритетно ако ме изберете, аз като лекар ще работя в тази област, ще положа всички усилия. Дали обаче ще има обявяване на пандемия, това трябва да се проучи допълнително. Благодаря. Сега давам думата на господин Гизеки. Господин председател, господин кандидат комисар, господин доктор Европейската система на здравеопасване е изправена пред огромни предизвикателства, пред, предвид огромните средства, които се разходват. Новите технологии биха могли да подобрат а, използването а, и а, еф, еф, ефективното използване на здравната система, особено в селскостопанските е, райони. По какъв начин смятате, че може да се разшири обхвата на електронната медицина, за да бъде по-ефективна и същевременно по-достъпна и по-присъствена в живота на хората? Благодаря ви. Радвам се, че ми зададете този въпрос. Един от десетте приоритета на Европейската комисия, на бъдещата комисия е електронната електронизацията на обществото и цифровият пазар. Електронното здравеопазване е също един приоритет трябва да обсъдим въпроса за разработването на мобилни а, апликации или примерно а, възможността пациента да изпраща данни, да получава отговор, в който да се каже да имате проблем, като например да се извършат по този начин електронни електрокардиограми и така нататък. Пото, чрез въвеждането на цифровото здравеопазване, електронното здравеопазване могат да бъдат създадени и работни места в, рам, в рамките на европейския семестър можем да проследиме и а, начина по който се а, въвеждат тези нови технологии в отделните страни членки, като например електронните рецепти, а, но проблема за сега е, че държавите членки нямат достатъчно добра комуникация по, а, между си, че нямаме все още едни цялостни програми. Така че целта ще бъде да а, създадеме една по-добре обвързана система, да има а, оперативна съвместимост между отделните програми и вярно е, че това въжи също и за сърдечната хирургия, т.е. въвеждането на подобна апаратура, медицинска апаратура, свързана чрез електрониката. Господин комисар, хроничните болести, незаразните хронични болести, по-специално болестите, свързани с дихателната система, рака и други а, болести са все повече и повече причина за смъртни случаи в а, Европа. А, може би това се дължи до голяма степен и за до неравноправния достъп на гражданите до медицински услуги и лечение. Затова е необходимо да се вземат мерки. Същевременно обаче комисията и европейските институции имат ограничена роля в това в тази област. Как ще се борите срещу неравноправния поставеността на гражданите пред медицината, достъпа до здравеопазването, ако това не е приоритет на комисията. Дали наистина към този въпрос ще се подходи сериозно за разлика от последните години и дали вие ще бъдете партньор, който ще инициирате действия в тази област в бъдеще? Аз а, мисля, че започнах моето изказване с а, три а, думи. А, превенция, защита и информиране и насърчаване. А, мисля, че а, тези три думи всъщност могат да бъдат обединени в е, едно общо понятие, и същевременно могат да бъдат въплатени в различни инструменти, които да бъдат използвани от различните политики. В много от политиките са залегнали мерки за намаляване на дискриминацията, за неравнопоставността, а също времено да се е, намалят е, или е, ограничат разходите за здравеопазването. Така че има противоречие в това. Когато прочетеме десетте приоритета на комисията, справедливи пазари, цифров цифров пазар и другите приоритети, всички съдържат един компонент, свързан с здравеопазването. Затова целта ще бъде да, бъде да бъде прият един цялостен пакет от инструменти, който да може да бъде използван за развитието на всички различни приоритети. Проблема е, че обаче, че тези инструменти трябва да бъдат използвани по еднакъв начин в всичките държави членки и по този начин ще могат да бъдат намалени разходите в здравеопазването. Аз наистина съм готов да работя за осъществяването на тези цели. Госпожа Гардени, господин кандидат комисар, имаме един въпрос. Бихте ли ни дали своята дефиниция за информиран потребител? По-нататък здравето и хранителните надписи и здравните твърдения. Могат ли на етикетите да се показват твърдения, които са разрешени от комисията? Освен това, нашата агенция ЕФСА прави проучвания. Там е нужно, те изискват да се проведат експерименти, които горе, струват горе-долу толкова, колкото за лекарствата. Това затруднява малките и средни предприятия. Смятате ли да се занимаете с този въпрос в ревизията на регламента? В противен случай имаме, оставаме с впечатлението, че законодателството в Европа ще вреди на малките и средни производители и традиционните ни износители. Благодаря. Сега, ако ми разрешите малко медицинска терминология, за да ви за дефиницията на информиран потребител. Quantum Satis. Звучи добре, нали така? Трябва да има толкова информация, колкото е необходима. Баланс, необходимо е да има баланс непрекъснато. Не твърде много, не твърде малко твърде много информация е когато има 20, е, текст на 28 езика е, с е, малки миниатюрни буквички, които могат да се прочетат само с лупа. По този начин не може да се направи обективна оценка на продукта. Същото въжи и за бутилката. Информацията може да се предостави не само на твърд носител, а и на електронен. На етикета може да има интернет адрес, на който потребителят да намери повече информация. Много страни се опитват да намалят използването на хартия и прехвърлят много информация на интернет. Разбира се, това предполага съответното законодателство. Проблемът, който споменавате, е много сериозен. Ние не можем да не говорим за съвременни технологии и да сме потенциално отворени за интересите на потребителя, който да не бъде, да не се чувства нито загубен в средата, в която живее, нито да не бъде претоварван. Колегата Борзан има думата. Благодаря, господин председател. Доктор Андрю Кейтис. Добре дошъл в нашата комисия. Изправени сме пред много предизвикателства в областта на здравето. Само някои от тях са свързани с нарастващия брой заболявания, с затластяването, отрицателните последици и така нататък един от най-добрите показатели за напредък в медицинската наука е удължаването на продължителността на живота. Тази демографска промяна е свързана с много предизвикателства, защото в съответствие с медицинските постижения ние трябва да използваме всичко, с което разполагаме, но заедно с това да мислим за устойчивостта на здравната система. Възнамерявате ли да работите по тази проблематика, демографските промени. Аз не смятам, че това е въпрос, който трябва да се оставя само на държавите членки. Това е въпрос, е, по който трябва да се работи и на европейско ниво. Напълно съм съгласен с вас. Е, трябва да създадем е, предпоставки, за да имаме, за да получим добавена стойност. Не да пречим на принципа на субсидиарност, не да нарушаваме договорите, където са изложени ясни задължения ние, защото ние работим въз основа на договори. Заедно с това можем да използваме много инструменти, координация и обмен на добра практика. И се опитваме да преодолеем пречките и да излезем с ясни, конкретни критерии за оценка на здравните системи. Ето това е пътят напред. Знаете, че държавите членки могат да, взима, да вземат решение за засилено сътрудничество. В договора има глава за засилено сътрудничество и попада в правомощията на държавите членки в различни области те могат да засилят своето сътрудничество в областта на здравопазването, Защото ние не можем да решим проблемите, свързани с редките заболявания, само в една държава членка. Имаме нужда от сътрудничество. Е, имаме нужда от е, спешна е, трансгранична здравна помощ Спомням си една идея за здравен съюз, чудесна идея. Може би трябва да обсъдим по-добре тази възможност за засилено сътрудничество, което разбира се е в правомощията на държавите членки. Но при хроничните заболявания, затластяването, ние трябва да направим оценка в рамките на европейския семестър, да търсим решение на проблема за грижите за възрастните, например. Колегата Ковачев има думата сега. Благодаря, господин председател, уважаеми господин номиниран за комисар. Един от основните принципи в европейските системи на здравеопазването е достъп до универсално здравеопазване с високо качество. Това обаче не е действителността в Европа днес. Ще предприемете ли конкретни целенасочени действия на европейско ниво, за да гарантирате достъпа до превенция и лечение, особено за хора с тежко социално положение, социално изолирани, малки деца и така нататък. Ще включите ли в този процес и организациите на пациентите? Освен това, споменахте, че един от вашите приоритети е превенцията. Превенцията заедно с отчитането на социалния интерес. Готов ли сте да започнете ново проучване относно въздействието на радиологичните лъчения и устройства, които използват подобни лъчи, особено върху пациенти с сърдечно-съдови заболяване. Galimybė peržiūrėti arba inicijuoti studiją dėl radiacinės saugos poveikio. Когато говорим за въздействието на леченията върху здравето на хората, ако съответната комисия повдигне въпроса, би следвало да се действа. Обърнете внимание на настоящото положение. Имам нужда, естествено, от конкретни данни. Трябва да разбера какви са подробностите тук. Що се отнася до лечението на редки заболявания, на заболявания у децата, трябва да разгледаме директивата за здравеопазването в трансграничен мащаб. Не трябва да забравяме за най-опасните заболявания. В някои референтни центрове може да се предоставя трансгранична грижа, чрез специални лекарства. Понякога има заболявания, които са засегнали само около няколко десетки, даже по-малко хора и лечението може да бъде осигурено само в едно конкретно място, така че трябва да се действа много бързо и е, естествено активно. Е, Благодаря. Последния въпрос Марид Магинес. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин номиниран за комисар, много досиета ще ви бъдат поверени и едно от досиетата е разглеждането отново на директивата за медицинските изделия. Парламента много се интересува от здравеопазване и от иновации, естествено, съответно. Доколко според вас се крехко това равновесие между тези е, два въпроса? Какви са вашите приоритети? Какви са слабостите на настоящата система, особено когато става дума за оценка на съответствието? И всъщност доколко са съществени медицинските изделия за вашия подход, който се нарича по-добро здравеопазване за всички? Ar galime mes šiandien visi Нека да си представим нашите болници или пък терапията, която се предоставя извън болниците, без медицински изделия. Това е невъзможно. Медицинските изделия са съществени за лечението. И когато говорим за модернизиране на системите на здравеопазване, няма как да ги пренебрегнем. Говорим за това, че нашите системи на здравеопазването трябва да станат мобилни, електронни. Ако има проблем с е, едно изделие, как може един лекар да изпрати информация към един медицински център, когато един пациент се намира някъде в Алпите, например? как може да се изпраща информация дори в рамките на една съответна страна, като Литва, например. Тук правя връзка с индустрията, с иновациите. Интелигентните иновации са много интересни и те пораждат още по-голям интерес, когато се прилагат в здравеопазването, тук може да се генерира и БВП, освен това. Ето защо комисията е възложила много различни изследвания в тази връзка. Участвах в разговори по темата, когато Литва беше председател на Европейския съюз. И аз, между другото, тогава разговарях с ваши колеги Дагма Род Берен, Петър Лизе. Те бяха докладчици и работех с тях в тази област, мисля, че успяхме да решим повечето от проблемите. Много усилия се положиха. Естествено, темата е изключително актуална и аз ще се занимавам с нея. Благодаря, скъпи колеги. Благодаря за въпросите, които зададахте на комисара и места на благодаря му и за неговите отговори, а сега му давам думата за няколко заключителни слова. Не повече от 5 минути.